Процедурна бележка ли? Има ли бележки по протокола? Не, с това протоколът се счита за прият. Госпожа Алкен. Благодаря много, госпожа председател.